И така, госпожи и господа, предлагам да приемем дневния ред с оговорката, че точка 9 Митническия кодекс на Съюза и дискусията по въпроса за стоките, които временно напускат митническата територия и се връщат, се отлага за следващо заседание, също както и точка 16, която е разисквания по сближаване на законите, подзаконовите е, нормативни актови и административните разпоредби, що се отнася до изискванията за достъпност на е, стоките и услугите. И двете се отлагат за ноември. Да, за ноември. С тези оговорки, моля ви да приемем проекта за дневен ред. Лек, приятен дневен ред имаме за днес след обед. Е, бих искала да ви напомня, че може да се следи заседанието в интернет. Бюлетинът също може да бъде намерен на страницата в интернет. Бюлетинът се съсредоточава най-вече е, върху сътрудничество с националните органи за сближаването на законите, тема по която работим. Деветото заседание на нашата работна група по цифровия единен пазар ще се проведе утре Особено като имаме предвид новото предложение на комисията за роуминга и за въздействието на измененията върху вътрешния пазар и потребителите. Ще бъдат поставени въпросите за ползите и проблемите за потребителите. Затова моля ви да бъдете тук утре, но виждам, че ме поправят не утре, а в сряда ще бъде тази тема. Приветствам госпожа Катрин Биардър, която заменя господин Антанас Глога тук. Та ми липсва толкова много, работихме в, този, в тази комисия, но много се радвам пък, че Катрин Бирдър идва, добре дошла и е, много се радваме всички, че си сред нас. Нека да погледнем сега протокола. А ако няма възражение до края на днешното заседание, протоколът ще се смята за одобрен. Точка четвърта. Актуализация на тристранните срещи и събитията. Няма такива. Нямаме и събития, организирани от комисията. По тази точка нямаме нищо. Много улеснена работата ни. Преминаваме към точка 6 програма на Съюза за подкрепа на е, специфични дейности, които активизират участието на потребителите и други финансови е, услуги за, в областта на финансовите услуги за периода 2017-2020 година водещата комисия, економическата, съгласно точка 54 от правилника, нашата комисия има изключителна компетентност по бюджетните въпроси и споделена компетентност по член 1, предмети и обхват, втори цели и трети бенефициенти, като дава своите становища по въпросите свързани с потребителите. Имахме е, дълга дискусия с господин Гуалтиери, председателя на економическата комисия, за компетентността на двете комисии и стигнахме до споразумение, че заключителното гласуване по бюджетните въпроси трябва да се оформи като консенсус между двете комисии. Доста интересно. Никой не пожела да работи по този доклад, за това се пада на председателя да го направи. Защо е важно? Според мен изключително важно е нашата комисия да продължи да бъде гласът на потребителите в целия един единен пазар. За това тук имаме тема, която има пряко въздействие върху потребителите и затова нашата комисия трябва да се включи. Иначе по някои въпроси е, вече няма да се чува гласът ни и затова потребителите също ще се чувстват изолирани. Потребителската проверка също има значение за предложенията на економическата комисия в тази връзка. конкретното досие се отнася до заделянето на част от бюджета на Европейския съюз за обезпечаване на дейността на потребителските организации и по-конкретно двете организации Finance Watch и организацията Better Finance, по-добро финансиране. За тези две организации трябва да бъдат заделени средства, те да кандидатстват за тяхното отпускане, защото именно те са гласът на потребителите в финансовите услуги. Важно е да се чува този глас, но аз до някъде се безпокоя, защото в сегашния си вид предложението посочва, че само тези две организации а, могат да кандидатстват за финансиране. А аз съм склонна да предложа, че формулировката трябва да е по-отворена, по-обща и да има възможност и други организации да се включат и да могат да кандидатстват за финансиране. Трябва да се погрижим потребителите да са сигурни, че най-пълноценно се изразходват средствата за изразяване на тяхната позиция. Затова ни трябва отвореност, прозрачност. Моля всички да изключат телефоните си, казва председателката. Член 2 посочва, че потребителските организации трябва да бъдат в състояние да представляват потребителите, но от този текст в регламента не е ясно как това се проверява на практика. Например, според мен, те е, трябва да са свързани с Европейската потребителска мреж, мрежа, така че най-наболелите въпроси на потребителите да бъдат е, отразени. Също така трябва да имат право във всички консултации европейските потребители пряко да се включат е, с свои становища и предложения има и жалби, свързани с интересите на трети страни. Е, имаме такава практика и е много важно да се представи позицията на потребителите и по този въпрос. Трябва да се гарантира независимостта на участващите организации. Двете организации е, коментират е, предложената рамка от комисията, но пък а, може да се получи един конфликт на интереси при положение, че имаме предложения от комисията във връзка с тяхната дейност. Трябва да внимаваме как е формулиран текста. Бих искала и в член 9 да се включи една клауза за преглед – Възниква и още един въпрос, не само във връзка с тези конкретни организации, но и други, които работят в Брюксел, а именно съфинансирането. 60% от а, финансовите им средства могат да идват от комисията, но останалите 40% трябва да са от други източници. И а, аз мога да предложа те да идват и от друго бюджетно перо, на Европейския съюз, защото тези 40% могат да идват от източници, които са лобистки. Затова предлагам пряко а, и непряко съфинансиране с а, 60%. Може да се окаже, че е, а, 60% са твърде нисък прак за непрякото съфинансиране, но трябва да имаме предвид, а, е, че има и финансиране от трети страни. Това е, което мога да кажа по този въпрос. Надявам се да се срещна с докладчика от економическата комисия, въпреки че знам колко различни становища има. Ева, нека да те чуем. Благодаря. Госпожа Вайдере е нашия докладчик, аз я замествам. Надявах се гласът ми да не звучи толкова чудовищно, колкото днес а, кашлям и съм прегракнала. Извинявам се за това как звучи гласът ми. И така, първо, групата на НП изцяло подкрепя предложението. То е много важно, за да може да укрепи доверието на нашите граждани в системата, която имаме. И трябва по най-прозрачен и най-ефикасен начин да работим. Госпожа Вайдере обръща внимание на няколко важни елемента смята, че в тези насоки може да има подобрение. Преди всичко, нашия докладчик в Сянка не е убеден, че несъмнено и двете организации Finance Watch и Better Finance, които трябва да бъдат бенефициентите, те се справят отлично, в това няма никакво съмнение, но нашия докладчик Сянка смята, че включването им в един законодателен а, акт поименно едва ли е толкова уместно, по-добре е да се обърне внимание на целите и на изискванията а, към а, бенефициентите. Госпожа Вайдери има и някои резерви по а, член 3 алинея 3 и евентуалното поем, поименно посочване на двете организации, като имаме предвид финансовите и оперативни последици от това. Мнозина ще се съгласят вероятно, че за да се подобрят финансовите услуги за потребителите в Европейския съюз е много важно по учетливо да се издига гласа на потребителите и на другите е, крайни ползватели във всички държави членки. Затова нашия докладчик в Сянка смята, че що се отнася до е, дейността на бенефициентите, е много важно да има е, много по-широк географски обхват Така ще се стигне до по-тясно сътрудничество с потребителските организации в Централна и Източна Европа, Балтийските страни, страните от Северна Европа. Дейностите, изнесени извън Брюксел, ще укрепят значително капацитета на крайните ползватели, на потребителите и най-сетне госпожа Вайдере изразява известно безпокойство във връзка с съфинансирането на бенефициентите и двете организации силно зависят от финансиране от Европейския съюз и тя много би искала Европейската комисия да се произнесе по този въпрос по-подробно. Накрая, нашия докладчик в Сянка е, е на разположение да работи с докладчика и с останалите докладчици в Сянка за по-конкретни предложения и тяхното реализиране. Благодаря. Catherine, you're speaking. Катрин, имаш думата. Господин е, Борзан не може да присъства. Госпожа, извинете, за това ето нейните коментари. Двете организации Better Finance и Finance Watch създават допълнителни ползи за политиките на европейско ниво. Те отразяват интересите на потребители, пенсионери, търговци на дребно и така нататък за по-добро разбиране на европейското законодателство и формулиране на европейски политики. С оглед на финансовата криза те дават и важен противовес – на финансовото лоби, което работи тук в институциите. За това трябва да отчетем колко отлична работа вършат те. Те обединяват много участници и имат съществено значение за потребителите и други крайни ползватели на услуги техните годишни отчети и отчета за тяхната дейност е получителен. Социалистите и демократите е, излизат с подкрепа за това, за тази финансова помощ. Благодаря. Благодаря, Катрин Бирдър. Благодаря, аз влязох и скочих в дълбокото. Госпожа Шаранцова не е тук, така че аз се изказвам от нейно име. Тя иска да предам, че споделя напълно вашите убеждения, госпожо председател, за ограничаването на финансирането. И преди да се съгласим с предложеното за тези две организации, нашия докладчик счита, че трябва да се подчертае следното. Средствата не следва да се употребяват за дейности в подкрепа на антиглобализацията и антиевропейска дейност, включително издаване на брошури или финансиране на протести в е, Finance Watch е, членуват е, крайно леви форуми и те са тясно свързани с действия срещу трансатлантическото споразумение за инвестиции. И макар, че тяхната дейност се концентрира върху закрила на потребителите, не следва да Европейския съюз да осигурява средства, които субсидират дейности е, извън упоменатите в регламента. Смятаме, че това трябва изрично да се разпише и този принцип да се гарантира при одобряване на годишните работни програми на двете организации. Нека не забравяме, че те получават до 1 милион, е, години, 1 е, милион евро годишно. Не можем да им подписваме празен чек в такъв смисъл. Благодаря. Някой друг иска ли да коментира? Не. Комисията. You, um, yes, Благодаря, господин Серес от uh, Генерална дирекция финанси. Ние отговаряме за този законодателен проект. Благодарим на комисията за възможността да дадем нашето становище днес. Доста стандартно, просто, предложението е, то всъщност повтаря предходни проекти и дейности, които са се изпълнявали вече 5 години. Сега трябва да се приеме нов текст, за да се осигури финансиране на тези две организации. И ако ми позволите, ще очертая и какви са проблемите с необходимостта да се впишем в графика, за да получат двете организации съответните средства. Те имат нужда от тях още в началото на следващата година, така че двете парламентарни комисии трябва да излязат със становище и ще бъдем изключително благодарни, ако може да се поускори малко работата, така че парламента да приеме окончателното си становище около времето, когато ще се приеме и бюджета за 2007, защото това предложение трябва да се обвърже частично с самият бюджет. Благодаря. Um, could you possibly answer дали бихте е, могли да отговорите на коментарите на депутатите тук, особено на госпожа Шарансова, за това, че европейските средства трябва да бъдат разходване за е, съвещателна дейност по потребителски въпроси. Така, ключовите думи са съвети и потребители. И има много от е, Европейската асоциация на потребителите, имаше много добри насоки издадени в това отношение. Не чуваме много от комисията, обаче може ли да коментирате? Тук в залата се отправи този въпрос. I had a very opposite experience because I got very excellent information when I also... Uh, аз е, имах отлична информация всъщност. Аз е, също работих по е, това законодателство в ЕКОН. Може би зависи от конкретните теми, но за разлика от председателката, моят опит е много положителен, защото действително ние се сблъскваме с лобиране и как точно ползваме информацията с интерес на потребителите е изключително важно. Тоест въпрос е как точно да управляваме този процес. Понякога се справяме, понякога не. Така гласа на потребителите трябва да се чува. А и също въпроса на госпожа Шарансова – за използването на средствата от е, двете организации. Благодаря. С удоволствие ще ви отговоря на въпросите. Аз всъщност влязох малко по-късно в залата и спуснах първия. Извинете ме за това. Е, що се отнася до общите политически цели, е, разбирането ни като цяло е, че двете организации допринасят да има по-балансиран глас при вземането на решения на европейско ниво. В миналото, действително, те излязоха с много становища и документи по различни законодателни предложения, особено след финансовата криза и съответните последици. Но те имат ограничени средства и нямат капацитет да излизат с становища по всички и отделни законодателни е, предложения, свързани особено с работата на нашата генерална дирекция. И в такъв смисъл а, ние с, те се споразумяха така да се споделя а, бремето между тези две организации и други форуми, за да се може а, да така да се използва капацитета напълно на тези организации. По отношение на разходването на средствата, предложението на комисията е за една класическа европейска програма. Имате предложението, имате общата структура по отношение на задачите и целите и е, след това комисията ще е тази, е, тя е основния орган, който отговаря за изпълнение на бюджета, да управлява съответните програми. Но в член 5 се упоменава, че това ще се извършва на базата на работни програми, формулирани от двете организации на е, годишна база. Комисията ще ги оценява и ще следи дали се спазват общите цели на двете организации. Така че ние трябва да а, внимаваме отблизо дали е, спазват всичките си е, задачи, така както са формулирани в член 1 и 2. Това се правеше и в предходните 5 години. Сега ще има оценка и едно външно проучване, което бе направено миналата година – даде много положителна оценка на резултатите, получени от дейността на тези две организации. И накрая пред, предлагаме финансиране от 17 до 2020 на обща стойност близо 6 милиона. 1,5 милиона горе-долу ще бъде разделен между двете организации годишно малко по-малко. И това е 60% от европейското финансиране, което е предвидено, а те трябва да наберат останалите 40%, които са им необходими. Но за тях е необходимо така да имат някаква яснота за това какво финансиране могат да очакват и с каква регулярност в бъдещите 4 години. Благодаря. Председателката. Един а, бърз въпрос. А, когато а, аз съм работила по проспекти и така имам известен опит, смятате ли, че е по-добре да има така различни организации, и НП зададоха въпрос, редно ли е да упоменаваме имената на тези организации или да е, оставиме възможността и други да кандидатстват за тези програми. Казвате милиони и половина годишно. Е, някои години сумата е била по-висока, други по-малка. Трябва ли така да има този елемент на гъвкавост? Имате ли коментари? Необходимо ли е да се упоменават тези две организации? Благодаря. Много закономерен въпрос. Дълго го обсъждахме с нашите правни експерти и економисти. И заключението е, че не е необходимо непременно да се упоменават имена. главно, тъй като в последните пет години го правихме, затова решихме сега да излезем с това предложение – да се, дадат, е, да се даде европейско финансиране на тези две организации. Но е, в последните пет години всяка година е, и провеждахме търк и никой друг не се явяваше. Така че напълно вероятно е да няма други подобни центрове с натрупан опит, които да излизат с съответни предложения. За това предлагаме да се даде финансирането директно на тези две организации. Разбира се, ще продължим консултациите с нашите правни специалисти. Не смятам, че обаче, че е проблем да ги упоменем поименно. А по отношение на сумите, разходвани всяка година, в правното предложение се упоменават пределни стойности. Това не означава, че трябва да ги отпускаме задължително всяка година. Във всички случаи, е, в началото на годината се прави оценка на работната програма, в края на годината се прави оценка на доклада за годишната дейност и ако не са изпълнени съответните предвидени дейности, е, напълно е възможно финансирането да е по, е, на по-низко ниво, отколкото се е очаквало. Това се прави винаги. Е, плаща се само за вече извършена работа и то спрямо заданията. Надявам се, че отговорих на въпросите ви. Председателката. Значи, графикът е доста напрегнат, защото трябва да се съобразим и с цикъла на гласуване на бюджета в парламента. 20 октомври ми казват на мене като крайен срок за гласуване в комисията за обсъждане. След това до 10 ноември изменения, които ще бъдат само на английски. И тъй като графикът е много-много сбит, има ли някои предложения, кои, които аз така да застъпя в доклада си? Ако имате такива, изпратете ми ги по имейл. Аз сега ще изляза с първоначално предложение, но ако имате предложения за дискутираните тук теми, е, с удоволствие ще ги отчета още при първия вариант. Благодаря, с което преминаваме към следващата точка от дневния ред което е доклада на госпожа Ева Панова за Европейската инициатива за компютърни услуги в облак. Това е доклад по собствена инициатива. Господин Шопхаузер е докладчик. Гласуването бе отложено. Имко ще може да излезе с нашия своя принос. Тук ще се отрази този доклад в законодателното предложение на комисията за свободно движение на данни и съответно инициативата за свободно движение на данни. Господин Отингер спомена тази тема като приоритет за следващата година, когато беше тук и говори в регулярния си диалог – с парламента. Ева, имате думата. Thank you, Chair. Uh, I'm glad I can... Благодаря. Много се радвам, че мога да представя проекта Остановището и особено да очертая какво е ползата в него за научните среди, бизнеса, гражданите и като цяло Европейският съюз. Както повечето от вас са наясно, нека все пак да обобщя, през април излезе предложението на комисията за услуги в облак и развитието на инфраструктурата, така че бизнеса, научните страни, публичните услуги да могат да се възползват от революцията в обработването на големи масиви данни. Има някои е, пречки, които всъщност ни затрудняват в използване на пълния потенциал. Това е липсата на оперативна съвместимост, разпокъсаност на данните, това, че данни от публични проучвания не винаги са напълно налични. Затова е необходимо да се даде възможност да се използват е, тези данни, да бъдат споделяни между страните членки и да допринасят за увеличаване на конкурентоспособността на Европейския съюз в економиката, която се основава на данни новия европейски услуги в, об, в облак е, ще е, обединяват 1,7 е, милиона работещи в научните среди и много други изследователи, които да могат да споделят своите резултати през граница в различни области. Слагаме няколко основни акцента върху становището. Става дума за компетенции и правомощия на нашата комисия. За мен основното е, че инициативата за услуги в облак ще бъде полезна не само за, център, за сектора на научните изследвания, но също и за бизнеса и за потребителите. Не следва да се оставят вън от процеса никоя страна членка. Коментираме, че не всички страни членки са ангажирани достатъчно, особено е необходимо да се ангажират повече малките и средни предприятия и различните нива на държавна власт. Инициативата има много потенциал за създаване на растеж в цифровата економика. Тя ще даде възможност нашия континент да се позиционира много по-добре на световният пазар. Тя допринася и за единния пазар, и за свободното движение и на капитали, и стоки, и услуги и хора. Свободното придвижване на данни реално е петата свобода на Съюза за да може много по-бързо и лесно и безпрепятствено да се постига единния цифров пазар. Става дума за използване на вече налични данни, за да могат те безпроблемно да прекусяват граници. Ако искаме по-голяма ефективност, би следвало да, изпълня, да използваме в пълна мяра вече наличното, вместо да се впускаме в скъпи проекти. Аз съм докладчик от е, НП и за становището за Фонда за стратегически инвестиции и там открихме, че фонда не се занимава достатъчно с проекти в цифровата сфера. Затова приканям комисията да даде е, така да окоръжение за малко повече акцент върху тези услуги. Също е, важен елемент са платформите за споделяне на данни и тъй като е ограничен обема, е, не мога да формулирам всичко, което искам да кажа, но мисля да подам някои изменения. Примерно колко важно е обучението за така, създаването на европейския облак за открити научни данни а също и е, мерки за защитаване на интернет интересите и защита на данните. Това е всичко. Сега очаквам изказванията на колегите. Ние всъщност е, само следваме е, дейността на основната комисия и трябва водещ по този доклад. Благодаря. Кой ще се изкаже от името на социалистите и демократите? Катрин Стайлер. Съжалявам, че нашият докладчик не може да участва в днешното заседание. Ще се изкажа аз. Подобно на докладчицата, смятам, че сме свидетели на революция, като се има предвид многообразието на данните, които се генерират и обменят. Нашият докладчик Сянка също смята, че трябва да обмислим въпроса за свободното движение на данните. Комисията постави началото на Европейската инициатива за компютърни услуги в област, за да даде възможност на дружествата и потребителите да се възползват в по-голяма степен от потенциала на цифровата економика. Стратегията на комисията се основава на три стълба, сред които са и високорезултатните компютърни технологии, както и управлението, обработването и съхраняването на данни. Три са основните бенефициенти, а именно учените, гражданите и бизнесът. Учените в резултат от тази инициатива следва да се възползват от ползите на отворената наука, гражданите от ползите на свободното движение на данни, а бизнеса от възможности за намаляване на разходите. Защо Европа не се възползва напълно от потенциала на данните? Защото все още има бариери в тази област. Те трябва да бъдат премахнати в рамките на инициативата за компютърни услуги в облак. Трябва да се създадат общо европейски възможности за използване на националните мощности за съхраняване на данни. Трябва да се вземат предвид и въпроси свързани с финансирането на проекти свързани с цифровия вътрешен пазар. трябва да бъдат представени основните заинтересовани страни. Сред тях са не само учените, гражданите и публичните органи, а малките и средни предприятия и други структури, например на регионално ниво. Има и още редица конкретни въпроси, като необходимостта от повече инвестиции в инфраструктура, създаването на сигурност за компютърните услуги в облак, определянето на стандарти, както и максимално повишаване на ползите за гражданите и бизнеса. Трябва да има колкото се може повече ползи и за учените, както и за бизнеса. Накрая трябва да признаем, че има разпокъсаност по отношение на компютърните услуги в облак. Това са основните моменти от становището на нашия докладчик Сянка. То е подобно на това на докладчицата. С удоволствие ще работим с нея. Благодаря. Докладчикът Сянка на ЕКРС. Аз благодаря, Ева, за отличната ти работа по това становище. За да може да отбелязва растеж цифровата економика, трябва да инвестираме в инфраструктура, трябва да подпомагаме и развитието на компютърните услуги в облак. Трябва да очертаем общите принципи, на които следва да почива тази инициатива. Напълно съм съгласна с това, че трябва да подкрепяме новаторски инициативи, които не могат да се реализират и в бъдеще. Трябва да гарантираме технологичен неутралитет. Трябва да създадем условия за взаимодействие с отделни отрасли и заинтересовани страни. Харесва ми идеята ти за свободното движение на данни като петата свобода в рамките на вътрешния пазар. Трябва да избегнем създаването на бариери, които да доведат до изграждането на нещо като цифрова крепостна стена около Европа. Не бива да се изолираме, трябва да работим заедно с партньорите си по света, за да не се изолира Европа, за да не остане настрани от компютърните услуги в облака. Инициативата цели предоставянето на свободен достъп до всички данни по проекти в рамките на Хоризонт 2020. Аз бях сред водещите преговорите по Хоризонт 2020, така че знам колко е огромно предизвикателството свързано с това. Трябва да се постигне равновесие между свободния обмен на данни и отчитането на закономерната загриженост на потребителите във връзка с защитата на данните Трябва да зачитаме принципите за защита на данните, но от огромно значение е прилагането на тези принципи. На ниво прилагане трябва да се постигне подходящ баланс, така че да има възможност от една страна на обмен за данни и от друга страна за защита на данните. По въпроса за киберсигурността. В моята държава членка над 60% от малките и средни предприятия в едно неодавнашно проучване заявиха, че са загрижени във връзка с вероятността данни да бъдат изгубени в компютърния облак. Може би има подобна загриженост и в други държави членки. Затова е изключително важно да се гарантира доверието на потребителите. Може би трябва да добавим един пасаж по този въпрос. Трябва категорично да заявим, че трябва да се гарантира сигурността на потребителите по директивата за мрежовата сигурност, по която работихме толкова усилено тук – благодаря за бележката ти за разработването на стандарти. Това е един от приоритетите ми. Стандартите трябва да се разработват отдолу нагоре, в взаимодействие с отделните отрасли, както и с партньорите ни по света. Ще внеса няколко не толкова значими изменения по вече добрия текст. От името на либералите Кая Калас. Благодаря. Нашият докладчик Сянка е Мортен Льокегорд. Днес той не може да участва в заседанието ни. Мортен благодари на докладчицата за обстойния текст. Като цяло, предложението на комисията е добро. То разполага с потенциал за по-нататъчното развиване на цифровия вътрешен пазар. Мортен има няколко бележки, например по финансирането. Не е ясно как ще се финансира тази инициатива в дългосрочен план. Инициативата трябва да получи значителна финансова подкрепа по многогодишната финансова рамка и Европейската рамкова програма за научно-изследователска и новаторска дейност. В противен случай ще бъде трудно реализирането й. Отвореното общество е един от основните принципи на европейската економика, основана на знанието. Свободният достъп до научно-изследователски данни е изключително важен в рамките на Хоризонт 2020. По-широката достъпност на, до научни, на научно-изследователски данни е изключително важна за науката, както и за публичния частния сектор. Всички можем да се обединим около това, че има ползи от подобни начинания за широката общественост и за учените. Трябва да поставим акцента и върху необходимостта от съответната инфраструктура, за да може да се развива економиката основана на данните и за да има високоскоростна свързаност. Трябва да окоръжаваме учените да се възползват от тези инструменти, без да им вменяваме несъразмерна административна тежест предложението на комисията действително не е чак толкова лошо. Кой е следващият? Кой ще се изкаже от името на зелените? Юлия Реда. Съвсем накратко, според мен Кая Калас вече опомена много важни моменти. Като цяло, според нас, комисията е възприела правилния подход, наблягайки на инициативата Облак за отворена наука. Тази област на политика трябва да се обвърже с други области на политика. Т.е. трябва да се създаде инфраструктура, която да даде възможност на всички участници в научно-изследователския процес да обменят данни, за целта е необходима оперативна съвместимост. Така данните ще могат да се обменят по начин, който да дава възможност за възпроизвеждане на резултатите. Трябва да поемем ангажимент за отворена наука, за отчитане на аспекта, свързан с новаторството във всички области на политика. Новаторството не бива да се изправя пред бариери, например на политическо равнище или поради липсата на необходимата инфраструктура под формата на свързаност. Евелин Гепхарт. Благодаря. Благодаря за много интересното проекто становище. То съдържа някои, според мен, изключително важни моменти. Например, в точка 12 обръщате внимание на рисковете за неприкосновеността на личния живот и гражданските свободи. Когато става дума за данни, тези въпроси са от изключителна важност. Имам един въпрос по точка 5. Обсъждаме доклада на госпожа Паунова, нали? питам, защото госпожа Пълнова ме погледна малко въпросително. Съжалявам, дойдох по-късно, тъй като полетът ми имаше закъснение. В точка 5 обръщате внимание на особено голямото значение на данните, като един вид суровина за економиката. Говорите за ползването на данни от страна на европейски дружества. Какво имате точно предвид в точка 5? Какво точно предлагате? I'm only looking a bit strange because in my... Гледам малко въпросително, защото В моята езикова версия в точка 5 се говори за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Може би имате предвид точка 5 от доклада на Комисията по промишленост и енергетика. Комисията ИТРЕ. В доклада на комисията ИТРЕ в точка 5 се говори за съхраняването и използването на данни. Госпожа Гепхарт, извинявайте, че тях погрешния текст. Ако имате предвид точка 5 от текста на ИТРЕ по отношение на съхраняването, използването и оптимизирането на данни от страна на европейски дружества на територията на Съюза, то това е съвсем друг въпрос. Госпожа Гепхарт, да, всъщност цитирах този текст. Очудиме формулировката в тази точка 5, тъй като тя не приляга на госпожа Пълнова, но сега ми стана ясно. Благодаря. Ако никой друг не иска да се изкаже, давам думата на Ева. Може би представителят на комисията първо иска да вземе думата. Благодаря за проектостановището ви. Благодаря и за полезните ви коментари. Много от бележките, които направихте, бяха и сред нашите опасения, когато работихме по текста. Облакът за отворена наука и инициативата за компютърни услуги в облак целят обединяването на всички досегашни действия с цел по-добро използване на данните. Подходът на обединяване на отделните инструменти е изключително важен. Целта е да обединим вече действащи структури, а не да създаваме нови структури за извличане на данни и други. Много полезна бе вашата бележка за участието на заинтересованите страни. Още от самото начало на работата ни разчитахме на заинтересованите страни. Проведохме широкомащабни обществени допитвания, срещи с заинтересованите страни, на които бяха представени всички по-крупни и не толкова крупни действащи лица. Ще продължим да работим по този начин и по-нататък. По въпроса за доверието и неприкосновеността на личния живот. Тези два въпроса са от особена важност. Според нас облакът за отворена наука трябва да е толкова отворен, колкото е необходимо. има разпоредби, съответните разпоредби за Хоризонт 2020. Подобни разпоредби ще бъдат приети и за облака за отворена наука. Ако има някои съображения за непредоставянето на свободен достъп до данните, те ще бъдат взети предвид. Няма да има свободен достъп до данните по подразбиране. Много е важно да имате това предвид, когато изготвяте окончателната редакция на становището си. Благодаря за работата ви и за градивния ви подход. Госпожа Пълнова. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които участваха в днешните разисквания. Радвам се, че прилагаме сходен подход – Нека изтъкна, че в становището ще наблегна максимално върху въпроси, спадащи към нашия ресор. В уводните си думи упоменах, че поради ограничения за дължината на текста не можах да взема предвид някои моменти, свързани с облака за отворена наука – с удоволствие ще работя заедно с всички докладчици в Сянка. Предвиден е много кратък крайен срок за внасяне на изменения 13 октомври. Моля да го вземете предвид. Наистина се надявам, че Комисията по промишленост и енергетика ще възприеме колкото се може повече от нашите предложения. Аз самата бях доста изненадана от отрицателното становище на докладчика в комисията ИТРЕ. Thank you. Благодаря. Един е срещу протекционизма, нали така? Следващата точка от дневния ред е доклада Макларкин Да. Добре, благодаря. Много се радвам, че е, днес тук е, можем да го обсъдим в е, присъствието на всички, които е необходимо. И така, координирано някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги с оглед на променящите се пазарни условия. Иначе казано, как гледаме видео? Давам а, думата на Дан от името на Ема по а, точка 53 от правилника е дадено становището, по което работи Ела Кларкин, Петра Камерверт и Сабин Верховен работят като съдокладчици. Благодаря. Ема, за съжаление, днес не може да е тук, затова говоря от нейно име. Директивата за аудиовизуалните медийни услуги е, е основополагаща за рамката, която е, отразява е, чувствителността на държавите членки по едни или други аспекти на културата. Преминаването от е, линейни към нелинейни е, платформи за споделяне изисква някои промени в директивата и разширяването на обхвата, което се приема от парламентарната комисия – трябва да стигне само до там, докъдето ще гарантира по-висока отговорност на извличащите данни. От там нататък прилагането на по-широкия обхват, за да обхване и търговските съобщения и други форми, ще засегне конкурентоспособността и конкуренцията. Това според мен е нежелателно. Компютърната грамотност, родителския контрол са много по-добри средства, отколкото прилагането на регулаторни ограничения. Защото не бива да се пречи на единия пазар, неговата цифровизация и съдържанието, въпреки че понякога изобщо няма редакционна отговорност за данните в интернет. Комисията е предложила е, регламента за платформите за споделяне на видеоматериали, като се дава възможност на държавите е, членки е, на, да регулират е, тези платформи по различен начин. Но това може да затрудни навлизането на пазара, особено на малки и средни предприятия и новосъздадени фирми. Поддържането на цифрови единен пазар е гръбнака на това предложение и само в крайен случай може е, да се прилагат ограничения по съображение за сигурност. Насочването към страната на дестинация, а не страната на происход, е, ще означава едно отстъпление от първоначалните ни принципи и ще стъпим на хлъзгава почва. Премахнати е, са таксите в а, предложението, което а, дава парламентарната комисия. Е, та ни мисля, че можем да се придържаме твърдо към принципа за страната на происход. Някои от а, изискванията, като, например, изискванията към съдържанието, ограничават а, свободната инициатива и конкуренцията. 20% е, са максимума и тяхното надхвърляне ще попречи не само на европейския цифров единен пазар, но и глобалния пазар, в който участваме. Ние много се гордеем с водещите си позиции в осигуряването на конкуренция на този пазар и на високо качествено съдържание. Подходът, който се основава на свободния пазар, обосновава търговските съобщения до 20% или 12 минути на час. Американският подход а, с денонощно ограничаване в рамките на 24 часа не е сполучливо решение. А, много положителни елементи има в предложенията за изменение на директивата. Не бива обаче извън необходимото и възможното да се регламентират е, платформите за споделяне на видеоматериали. Това са най-съществените елементи от предложението. Um, Julia Reader needs to leave quite soon, has asked to take the floor higher up. Тъй като Джулия Реда трябва да тръгне е, по-рано, е, сменям реда на ораторите и давам думата. Благодаря, благодаря, че ми давате възможност е, да ви прередя. Благодаря ви за разбирането. Има много елементи, които ние подкрепяме, ценим високо. Съгласни сме, че директивата за електронната търговия не е, бива да се ограничава повече от сега съществуващо положение и трябва да се дадат гаранции в директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Трябва да е, предприемем един предпазлив е, подход, когато говорим за платформите за споделяне на съдържание в светлината на директивата за електронната търговия. Може да има някои разумни изисквания, но не да е ясно как ще бъдат приложени на практика изискванията, примерно за проверка на възрастта на потребителите в интернет. Има големи различия между линейното и нелинейното съдържание в Германия. Например, имаме опит с някои времеви прозорци, които бяха наложени върху ползването на интернет, примерно до 10 часа вечерта и съдържание, което е подходящо за пояса след това. Но така или иначе 10 часа вечерта в различните часови зони по света е по различно време и за това такива ограничения се оказаха неподходящи. За платформите за споделяне на е, видеосъдържание е важно да се приемат е, е, определения, които разграничават аудиовизуалните медийни услуги, в които има редакционна отговорност и платформите за споделяне на видеосъдържание, при които такава редакционна отговорност няма. Мисля, че проекто доклада на Комисията по културните въпроси трябва да се разглежда именно в тази е, светлина. Не само за платформите за споделяне на видеосъдържание, но и останалите въпроси. Не сме съгласни по отношение на ролята на регулаторите. Според нас трябва да се е, засили независимият е, контрол върху радио и телевизионните оператори. Това е на европейско равнище, за да се гарантира демокрацията, е, да се насърчи многообразието. Ние ще предложим нашите изменения. Според нас, по принцип е много важно нашата парламентарна комисия да представи своето становище бързо. Това според мен е възможно така че в процеса на преговорите да могат да бъдат отразени нашите изисквания по отношение на директивата за електронната търговия. Благодаря. Има ли тук някой от НП? Не. Госпожа Ана Хед има думата. Заповядайте, вие ще се изкажете от името на социалистите, нали? Can you carry the translation wasn't coming through. Would you like to start again? Бихте ли започнали отново? Има технически проблем с микрофона. Не, в преводаческите кабини не се чува ораторът. А, the microphone is not working. Could you possibly move to another... Микрофонът не работи, казва а, председателката. Изглежда, че работи. Включен е и на нашите преводачи това пречи. Сега надявам се ме чувате. Då börjar jag om igen. Tack så mycket. Jag vill tacka rapportören Emma Mac McClarkin för hennes arbete. Благодаря, ще започна от начало. Искам да е, благодаря на госпожа Макларкин за е, успешната работа по, е, по директивата и предложенията ни. Искам да се спра на предложението на Европейската комисия, което беше обсъдено последния път за тези медийни услуги, които играят толкова голяма роля в нашия живот и предлагат а, възможности на потребителите, каквито до сега няма. Същевременно трябва да се гарантира, че потребителите са защитени и това се отнася особено до а, децата и непълнолетните, всичко необходимо трябва да се направи в тази връзка. По отношение на публичността на продуктите, винаги трябва да се държи сметка за опасностите от агресивната реклама за децата и подрастващите. Трябва да се намалят а, вредите, които могат да бъдат нанесени както на индивида, така и на обществото от такива агресивни реклами. Смятам, че а, рекламите за алкохол, тютюни и тютюневи изделия, така както са забранени, така а, би могло и да се гарантира и закрила на потребителя и в други насоки. Трябва да се обърне внимание на тези въпроси, които се отнасят до цялата медийна общност. Разбира се, това не трябва да бъде за сметка на свободата на словото, свободата на съвестта, на изразяването по разнообразни начини. За това законодателството трябва да намери необходимото равновесие в новото предложение на комисията. Мисля, че ще можем да намерим едно добро решение, да реагираме добре с внесените предложения за изменения. Надявам се, че ще можем да работим по всички тези предложения. Благодаря. Дита Шаранцова. Дита Шаранцова, не, няма я. От нейно име. Ще говоря от името на Мортен, който е нашия докладчик в Сянка. Той ме помоли да изкажа следните съображения. Първо, той приветства добре балансирания доклад на госпожа Макларкин – има разумни предложения, по които можем да работим. Трябва да потърсим альтернатива на квотите, които според нашия докладчик в Сянка все още са неясни. По принцип той подкрепя сътрудничеството между операторите и държавните органи. Това се отнася и до финансирането решението в тази област, според него, не е задоволително. Предложението трябва да обхваща не само големите държави членки, но и е, по-малките страни, по-малките езици, които участват равноправно в е, езиковото и културното многообразие, без да се нарушава свободата на словото и свободното движение на стоки, услуги и хора. Аз имам и няколко свои е, бележки. Може ли сега или накрая продължавайте, казва председателката. Преди всичко искам да попитам, може би председателката, направихме ли нещо по отношение на конфликта на интереси в е, парламентарната комисия по култура. Тук имаме очевидна защита на интересите на радио и телевизионните и интернет операторите в а, техния доклад. По същество, платформите за споделяне на видеосъдържание са тема, по която аз приветствам подхода на докладчика, но трябва да ни е ясно, че Поведението на хората се променя и трябва първо да сме наясно какво е поведението, преди да изпаднем в а, крайности на свръхрегулиране. Саморегулирането работи доста сполучливо. Сърегулирането също, за да се намали а, детската порнография в а, интернет – поради развитието на нови технологии. Толкова бързо се развиват технологиите, че нашето регламентиране може да се окаже закъсняло или остаряло и да изостава от технологиите. Не смятам, че предложението на комисията фирмите да определят такива понятия като език на омразата или израз на а, насилие е оправдано. Не те ще вземат а, е, решение какво точно представляват тези а, понятия, защото в противен случай можем да застрашим свободата на а, словото. И най-сетне за етичния кодекс – Докладчика предлага такива кодекси да се разработват национално равнище, но ако искаме операторите да присъстват е, на европейско равнище, би трябвало да насърчим и разработване на етични кодекси и на европейско равнище, когато е възможно. Благодаря. Благодаря. Янис, благодаря ти Вики, съжалявам, че закъснях, за това не чух встъпителните изказвания. Няколко думи по а, предложенията и становището. Мисля, че многократно а, сме говорили по тези въпроси, особено за рекламите, насочени към децата. Трябва да сме наясно, че когато говорим за аудиовизуални медийни услуги, ако оставим всичко на пазара, ние не отдаваме дължимото на малцинствените общности – било то езикови или други. В предложението на е, комисията се говори за европейски произведения, но да вярваме, че пазарът е, ще реши всички е, въпроси не е, е правилно. Бихме могли да възприемем друг подход. Това, което пазарът не може да направи, да могат да направят регулаторните органи. Аз бях е, докладчик в Сянка и в предишния състав на парламента по медийните услуги и ми се е, струва, че още тогава остро се посочи въпроса за рекламата. Съображенията ни са валидни и днес. Благодаря. Има ли други оратори? Дита Шаранцова. Благодаря. Честно казано, Доста ограничен е приноса на новите предложения към усъвършенстването на директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Ясно е, че това се прави в светлината на единия пазар, но очаквах по-амбициозни предложения, които не предлагат толкова много ограничения. Трябва по принцип да се приветства идеята за контрол на възрастта на потребителите, да се въведе контрол, който да не допуска деца и подрастващи да имат достъп до съдържание, което е неподходящо за възрастта им. Но трябва да сме наясно. Интернет не е като класическата телевизия. Да преднасяме телевизионните правила към интернет е неуместно. По-добре е да изясним различията и да не налагаме ограничения, като същевременно отстояваме авторските права и намираме подходящото равновесие. 20%, 30%, 10% ли трябва да е европейското а, е, съдържание? Тук не е ясно какъв е, а, е, е, замисълът. Според мен не можем да се стремим към такива квоти или а, цели. Трябва също така да внимаваме и с националното съдържание и изискванията то да присъства задължително. И накрая задължителната достъпност трябва да бъде предвидена в а, предложението. Комисията ни каза, че ще бъде така. За съжаление, не виждам да се говори а, в нейното предложение за задължително осигуряване на достъп. Благодаря. Благодаря. Uh, Розатон, е, благодаря и аз се извинявам, че дойдох по-късно, но трябва толкова много неща да свърша едновременно, че не винаги успявам да съм навсякъде. Още малко показаното от Дита за достъпността. С мнозина колеги сме обсъждали преди това заседание – колко много липсва в законодателното предложение изискването за осигуряване на достъп. Не само преносимост, за която толкова много говорихме в нашата комисия, но и достъпност. Крайно време е европейските граждани да имат достъп до а, програми и цифрово съдържание в други страни. И ние непременно трябва да обърнем внимание на този елемент. Той липсва в доклада и се надявам, че чрез нашите предложения за изменения и приноса ни ще можем да подобрим предложението на Европейската комисия. Благодаря ви много. Ask, Аз също искам да поставя няколко въпроса. Слушах много внимателно разискванията, много интересни бяха. Вземам повод от казаното от Кая Калас. Стремим се да не налагаме излишни ограничения чрез свръхрегулиране – не бива да посягаме на свободата на словото, опитвайки се да ограничим езика на омразата. Струва ми се, че медиите губят свободата си по един или друг а, начин, чрез а, такъв а, подход, така че подкрепям а, предложението в тази толкова трудна област. Някои говорят а, за края на качеството, гарантирано от редакционните колеги, края на редакционната отговорност. Нашите политици предпочитат да предписват приемливото, а не да отхвърлят неприемливото. Има разлика в тези подходи. По-нататък, въпросът за таксите – който фигурира в предложението на комисията. Никой от докладчиците в сянка не се опитва да предложи нещо друго. Съгласно директивата за електронните услуги, никой не може да ми попречи да предлагам услугите си и в други държави членки. И е, тогава ще се налага ли допълнителна такса за излизането ми в е, е, друга държава членка при положение, е, че аз плащам своите е, такси, плащам си и данъците, е, които осигуряват е, определен но национално съдържание. Е, при данъчните облегчения, които съществуват, не е задължително националното съдържание да се произвежда е, само от е, екипи на, държавата членка. Тогава при такова тълкуване нямаме единен пазар, защото ще означава финансиране на национално съдържание произведено само на национално равнище. И това противоречи на свободата на предоставяне на услугите и едва ли е най-подходяща подкрепа за местно културно съдържание. От, улекна ми, казах си го. Добре. Дан Долтън. Сега вече ще изразя личното си становище и ще го предам на нашия докладчик. Съгласен съм с казаното от Алде, че трябва да ограничим правилата за аудиовизуалните медийни услуги, а не да ги увеличаваме. Важно е да отстояваме правата на децата, на юношите. Трябва да се ограничи езика на омразата, това е ясно, но сега потребителите е, имат пълната свобода да ползват една или друга платформа за споделяне на видеоматериал. Не е задължително да изгледат едно съдържание, за да стигнат до друго. Те могат да прескачат от една платформа на друга или от е, е, едно съдържание на друго. И дори и да се предложи 20% национално съдържание, ако потребителят има пълната свобода да го прескочи, това е безсмислено платформите не са обезпечени с редакционна отговорност за съдържанието, което те публикуват. Затова не могат да бъдат и контролирани по този начин. Тук стоят някои открити въпроси. Надявам се, че ще можем да приспособим правилата към съвременната среда на потребителя, който има много повече права, много повече възможности да действа съгласно а, своите те предпочитания и избор по всичко друго. Е, ще е, дам конкретните си предложения на докладчика. Струва мисля, че сме в един начален етап в зародиш е общото съгласие, което се надявам, че ще постигне. В отговор на въпроса ти, Кая, за конфликта на интереси, повдигнате. и как да кажа, възпитана, в групите не е имало мнозинство да се продължи нататъка с този въпрос. Разбирате ме. Commission. Комисията? Благодаря. Благодаря за проектостановището. Мога да кажа от е, това, което чух и е, прочетох становищата, ние имаме едно виждане по целите, които искаме да постигнем. Само решенията са различни. Примерно платформите за споделяне на видео. Там се опитваме да постигнем равновесие между свободата на словото и необходимостта от закрила. А също така да се дадат възможност за използване на е, съответния капацитет. Ние искаме е, да работим за саморегулиране. Вие говорите за задължителност. Нека да кажа, че става дума за директива, така че юридически това не е възможно. В директива не можем да задължим страните членки какви конкретни методи да възприемат. Така че се надявам, че така нашите цели съвпадат и ще ги постигнем. Ние не можем да ги налагаме. Това е, за да ви обясня защо не тръгнахме в тази посока. За страните по происход напълно сме съгласни, че те трябва да бъдат основен обект на нашия интерес. Затова в механизма за изключения увеличихме и срока. От една страна, защото вече е имало случаи, когато се налагаше да приемаме изключения и мога да ви уверя, че никак не е лесно да се вземат подобни решения, защото става дума за основни свободи. Ние трябва да направим съответния анализ и всеки път се е налагало когато трябваше да вземаме решение, да минем през спешната процедура, защото трябва човек да направи съответните консултации, защото става дума и за технически въпроси. Ние трябва да се обърнем и към европейския регулатор, за това трябва да увеличим и срока. Това е на практика. После. Е, предоставянето на услуги по, по искане, по търсене. Да, квотата според нас не е идеалното решение, особено за услугите по при поискване. Дори да има 20% квота, както казвате, отивате на Netflix и гледате останалите 80%, просто защото така ви се иска, така че квотите не работят чак толкова ефективно. Затова и формулираме малка квота, 20% съвсем разумно, с задължението да се прави така, усилия за информиране. Единственото задължение, което може да сработи е именно да има така реклама, информираност за европейско съдържание. После, Опитваме се да изясним а, какви са фактите на, на място. Става дума за таксите. Беше прието решение от комисията да се направи оценка по директивата за аудиовизуалните медийни услуги като предложението е всички е, провайдери в определена страна да заплащат съответните такси, т.е. да бъдат поставени пред еднакви финансови задължения. Това е позицията на комисията и ние застъпваме мнението, че това е извън е, прерогативите на съответната директива. Това е въпрос, който трябва да се реши от страните членки. И както коментира госпожа председателката, е, тук не се движим в посоката, в която бихме искали. именно е, да се използват доходите за насърчаване на домашно съдържание. Е, става дума за спазване на вътрешни правила. Нека да се налагат такси и съответно да се разпределят средства за тези, които дават предимство на национално съдържание. За това трябва да има държавни, държавна разпоредба. Е, това е просто за е, пояснение. Така седат е, законово регулирани нещата в момента. И накрая рекламите. Тук се коментира днес, че трябва да бъдат дерегулирани. Опитваме се да направим точно това – в рамките на директивата е възможно да има дерегулация, затова се опитваме да дадем повече гъвкавост на съответните програми. 20%, ако има, примерно, злоупотреба с времето за реклами, една телевизионна програма, ако прескочи тези 20%, ще се самоубие, защото ще си загуби а, публиката. На таблетите няма, примерно, ограничения, така че това е нашата логика за дерегулиране. За достъпност комисар Йотингер нееднократно е коментирал – ако с законодателите стигнат до заключение, че тук трябва да се включат правилата за достъпност, ние с удоволствие ще ги върнем в директивата. Просто, когато приемахме тези предложението, комисията не можеше да застъпва подобни права, защото става дума за два различни законови инструмента. Would the rapporteur like to come back in for comment or is she finished? Още някой докладчик, да иска ли да коментира или приключихте? Аз мисля, че приключихме. Е, ще направя а, така, че да предам всичко на докладчицата. Благодаря за становищата. Благодаря. 17 октомври, следващия понеделник на обед, 12 е крайният срок за подаване на изменения. Благодаря. Okay. Сега преминаваме към времето за парламентарен контрол, инструменти за по-добро регулиране в областта на защитата на потребителите. Индекс за развитие на пазарите на древно. Комисията? А, да. Инструмент за оценка на въздействието върху потребителите, индекс за развитие на пазарите на дребно. Щом излезат е, слайдвата на презентацията, ще започнем the screen. Yeah. Okay. Cool. Thank you very much. And anybody... Добре, благодаря. Моля, тези, които а, напускат, значи не се интересуват от потребителите, така ли? Записваме си имената ви. Okay. Good. I've taken their names and we will note that at the coordinators meeting. Така, направих си списък и на срещата на координаторите ще го представя. Дан, заповядайте. Благодаря, благодаря и за рекламата, госпожо председател. Много се радвам, че имам възможност да ви представя сега две инструмента Индексът за развитие на пазарите на Древно 2016 е инструмента за оценка на въздействието върху потребителите. Now, just a, a brief reminder of the context. Uh... Малко uh, контекст. Този индекс е, бе създаден през 2008 и той така е на основата на данни от потребителите. Два вида табла за резултати има, свързани с потребителите. Първо, таблото за условия за потребителите. Последния е от септември 2015, който оценява среда, потребителската среда. Знания, доверие, е, прилагане на законодателство, жалби и решаване на спорове и електронна търговия презгранично. И след това таблото за резултати за потребителските пазари или пазарите на дребно. Последният от 2016 година, септември, там се оглежда как се развиват пазарите от гледна точка на потребителите. Няколко измерения, сравняемост, избор, доверие, щети и очаквания. И е, двете, та, двете табла за резултати е, бяха подложени на методологически преглед. Е, интервюрахме заинтересувани лица, работиха и службите на комисията неправителствени организации. Работихме с секретарята на парламентарната комисия ИМКО. В резултат въведохме немалко подобрения в методологията. Ето последното индекс за развитие на пазарите на древно или табло за резултатите като начало мога да кажа, че тук представям на един общ поглед за това как възприемат потребителите, потребителските са, пазари по ключови стоки и услуги. Това са на база на данни от 2015 година. След петата вълна от едно голямо проучване за опита на потребителите и възприятието им, свързано с функционирането на ключови пазари на стоки и услуги. Тук се включват и Исландия и Норвегия. По 500 интервюта са проведени за пазари за конкретна страна. Данните бяха събрани през 2015. Те оглеждат развитието на пазарите и дават основна оценка на тези пазари преди започването на новите инициативи по, на комисията Юнкер и съответните им резултати. Четиридесет и два пазара бяха включени в прегледа Основните показатели, по които се класират, е един общ е, показател за индекс за развитие на пазара. Пет елемента, сравняемост, колко е лесно потребителите да сверат оферти, да сравнат оферти, доверие в търговията на древно или предоставящите услуги, за това дали се спазват закона за защита на потребителите доколко се посрещат очакванията на потребителите на съответния пазар, доколко са доволни потребителите от това какъв избор имат между различни доставчици на услуги и също щетите, които са понесли потребителите поради определени пречки на пазара. Това е също така композитен индекс. Методологията бе преразгледана, както казах, и заключението е, че индексът е достатъчно статистически валиден, но сме въвели някои подобрения. А именно в е, различното, различната тежест на отделните компоненти в общия индекс. А, тази тежест се определя от съответните интервюиращите. Имат въпрос е, в такъв смисъл. Основните резултати от това проучване The main finding is that uh, there is an over... Първо, като цяло, пазарите на древно, потребителските пазари се потробяват. Това а, всъщност е една положителна тенденция, която се забелязва от 2010 и се ускорява. Също така услугите се подобряват по-бързо между 2014 и 2015, отколкото пазара на стоки, с което се смалява и разликата между двата пазара. Преди тя е била по-голяма. Става дума за пазара на стоки и пазара на услуги. Също така си зададохме въпроса какво обяснява този резултат и отговорът е примерно дали подобрените економически условия могат да обяснят това намаляване на разликата. Но не това е отговора. Заключението ни е, че вероятно е, този резултат се дължи на реформи, въведени в страните членки, чисто структурни реформи, които вече дават дивиденти, в смисъл, че потребителите усещат е, така по, възприемат по-положително пазарите. Ето имате данните на съответните индекси. Най-бързо е увеличаването, примерно, в областта на финансовите услуги. Но те в края на кращата или иначе са най-недобре представящите се. Откъде идва и това засилване или увеличение? Увеличава се доверието. Това е особено интересно. Е, доверието в спазването на правилата за закрила на потребителя. А също и се засилва степента, в която се изпълняват очакванията на потребителите. Сравняемостта, възможността за сравняване също доста съществено се увеличила. Виждате на слайда каква е разликата в е, увеличението в 2015 спрямо предходни години. Кои пазари а, е, се представят най-добре, къде е най-голямо увеличението. Виждате на слайда първите три по отношение на услугите е, е квартири за отпуска, после културни услуги, развлекателни и търговски услуги, свързани с спорт. Най-зле се представят е, пазара за ипотеки Що се отнася а, до инвестиционни продукти и пазара на недвижими имущества са трите най-зле преоставащи се. Стоки, книги, списания, вестници, стоки за забавления и големи и електрически домашни уреди са най-добре представащи се, най-зле е, горива за леките коли, месо, местни продукти и е, коли втора ръка най-голямото увеличение във всички пазари е на пазара за заеми и кредити, също търговите, търговски услуги. Групите пазари в услугите, кластърите, с, тук виждате по вертикалната ос, колко се увеличава резултатите, примерно банковите услуги, съответно финансови услуги, но не за страховки. Там има най-голямо увеличение. Въпреки, че са повишили, са повишили показателите си, пак се представят най-слабо докато услугите, свързани с свободно време, се увеличават най-много. При стоките картината е малко по-различна. По-добре се представят примерно средно дългосрочните стоки. Те са се бележат най-голямо увеличение. Сигурно, също и стоки свързани с автомобилния транспорт, нови коли, коли втора ръка и така нататък. И тук е, представям една обща картина до тук е, за Европейския съюз 28 страни членки, но в страните членки, разбира се, пазара се държи по различен начин. Тук на този слайд виждате трите пазара, в които разликите са най-големи между отделните страни членки. Първите пет и последните пет страни са оказани на слайда. Най-големите разлики са в услугите, свързани с електричество. Много големи са разликите в областта на водоснабдяване и също ЖП транспорт. Тоест, има още много какво да се направи за подобряване на функциониране на пазара на ниво Европейски общ пазар конкретни резултати. Е, финансовите услуги са се подобрили най-добре, но все пак са най-зле представящи се. Е, щетите за потребителите са най-високи в теле... пазара на телекомите, е, не само защото има много проблеми, но просто тези проблеми се случват твърде често. Значи там най-много потребителите докладват за проблеми други е, така резултати. Е, пазара на недвижими имоти е много в дъното, няма доверие, няма и посрещане на очакванията. За първ път също виждаме и потребители, които сменят доставчиците в някои основни пазари. В в тези изследвани пазари е, така за първ път от 2010 наблюдаваме толкова голям брой потребители, които сменят доставчика, особено за електричество. За застраховките там има много щети и то много тежки. Проблемите обаче не се случват толкова често. защото не са толкова често и е, моментите, в които трябва да се задействат за страховки. Смяната на доставчици, тук е, се дават процентите за смяната на доставчик, е, увеличава се тази тенденция, увеличава се броя на потребителите Най-голямо е това увеличение при услугите свързани с свободното време и най-малко в банковите услуги. Също за ипотеките 7%. Не може обаче да се оцени по тази смяна доколко добре функционира пазара. Затова зададохме и други въпроси. Примерно колко е лесно да се смени за тези, които са сменили или не са сменили, защо са го направили или защо не. Доколко е лесно да смениш доставчик Отново обособихме групи пазари. Най-лесно е, е тази смяна да се осъществи е, при услугите за свободно време и за страхователните услуги. Телекомите, е, там разликата, там стоеността е по-голяма, трудността е по-голяма. Най-лесно е да се сменят е, доставчиците на стоки, примерно за спортни занятия, докато за ипотеки, телефони, е, ценни книжа, там много по-малко се сменя доставчика. И отново в дъното на таблицата са ипотеките. За първ път оценихме и статистически, направихме статистически анализ на социално-демографските характеристики на потребителите и как това влияе на тяхното възприятие на пазара. Финансовото положение дава възможност да, оце... да оценим въздействието. Финансовото положение всъщност дава въз... най-голямо е, отражение върху оценката на това как се възприема пазара. Потребители, които имат финансови затруднения, оценяват пазара, разбира се, по-неблагоприятно. тъй като те имат вероятно и по-малък достъп до различни продукти и услуги на пазара. През феврари публикувахме едно много широко проучване за уязвимостта на потребителите, които под, подкрепят резултатите на настоящото проучване. Потребителите, които се намират в затруднено финансово положение, много имат много повече затруднения за достъп, примерно ползване на мрежови услуги и други. И уязвимите компютри, е, потребители, извинете, са е, уязвими в по-голяма степен във всички други изменения на уязвимостта. Образованието също има отношение към оценката на развитието на пазара, дадено от потребителите, като всъщност зависимостта е обратна. Нивото на образование показва, че по-образованите хора имат по-високи оценки и са по-внимателни потребители и дават съответно по-ниска оценка. Други показатели също бяха отчетени. Те не са част от основния индекс, но търсихме как те се свързват с конкретни компоненти от анализа. Анализа на цените, например, там установихме, че има връзка между е, това колко е лесно да смениш доставчика и нивото на цените. Тоест, където е лесно да се смени е, доставчика, цените са по-низки. Е, в пазарите на електронни продукти, големи електронни уреди, книги, магазини, почтенски услуги и застраховки за МПС, там е, бе оценено доколко потребите са удовлетворени от наличния избор това са основни елементи от нашето проучване. На нашия сайт имате съответните документи, графики и данни. С удоволствие ще отговоря на всички въпроси, които имате. Благодаря. Should I move to the next presentation or? Thank you. Искате ли да направи следващото представяне, председателката? Благодаря. Нека преминем към следващото ви представяне, освен ако няма въпроси. Има въпрос. Евелин. Имам въпрос по статистическите данни, които ни представихте за смяната на доставчика. Казахте, че в състрахователния сектор смяната на доставчика е по-лесна, че по-често се сменя доставчика в сравнение с сектора на далеко съобщенията. На какво може да се дължи това? Задавали ли сте си въпроса дали има връзка между този факт и промените в договорите? Сектора на далекосъобщенията съобщенията Договорите се сключват обикновено за срок от две години. Промяната на договора, изтичането на договора не е възможност за смяна на доставчика, за разлика от застрахователния сектор, където промяна в договора или изтичане на договора автоматично дава право за смяна на доставчика. Смятате ли, че има връзка между това и факта, че в някои сектори е по-лесно да се смени доставчика? Председателката. Казахте също така, че във всички отрасли е нараснало удовлетворението на потребителите. Последната констатация, която направихте, обвързва удовлетворението на потребителите с възможността им за избор. Т.е. когато хората имат повече възможности за избор, смятат, че имат повече възможности за избор, цените са по-низки и потребителите са по-удовлетворени. Можем ли да обобщим по този начин всички детайли, които ни представихте? Благодаря. По първия въпрос за смяната на доставчика. Има два вида смяна на доставчика. Едната е така наречената външна смяна, т.е. сменя се доставчика, но може да останете при същия доставчик и да смените само тарифния си план или продукта. Това е вътрешна смяна. Нямаме статистически данни за вътрешната смяна. Разгледахме единствено външната смяна – в рамките на следващото издание на таблото ще разгледаме и вътрешната смяна. Тоест, ще си зададем въпроса колко клиенти са, не са променили доставчика, но са променили продукта. Когато си задаваме въпроса защо някой не е сменил доставчика, то трябва да вземем предвид и онези потребители, които са намерили по-добра оферта от същия доставчик. В миналото сме работили по въпроса и за външната смяна. Не сме провеждали много подробни проучвания, но има доклади по този показател – Когато казвам, че се е увеличил броят на клиентите сменили доставчика, имаме предвид външната смяна. До сега сме работили само по външната смяна. Не можем да излезем с окончателни констатации, основавайки се само на броя на смените. Задаваме си въпроса колко е лесно да се направи смяна, както и какви са причините за това клиентите да не променят доставчика. Нашите данни показват, че е по-лесно да се смени доставчика в застрахователния сектор, отколкото в сектора на далекосъобщенията. Онази причина, която изтъкнахте вие е много уместна – дали се е увеличило удовлетворението на потребителите във всички отрасли. Като цяло, показателят за резултати на пазарите отчита не само удовлетворението на потребителите, но и конкретния им опит с съпоставимост на офертите, доверие към доставчиците, нанесените им вреди и други като цяло се отбелязва подобрение във всички отрасли. В някои то е съвсем малко, в други значително. Ако разгледаме отделните пазари по страни, то ще видим, че в някои страни на някои пазари се наблюдават по-лоши показатели. Резултатите, които ви представяме, са съвкупни. Ако ги разгледаме по-детайлно, ще видим, че има разлики. Както ви казах, има големи разлики в рамките на отделни пазари по държави. Това се дължи на някои промени, които са настъпили от последното проучване на САМ. Има съществени разлики между отделните държави. По въпроса за избора тази година зададохме въпроса много по-добре. Не правим разлика между повече или по-малко избор. Питаме потребителите доколко са удовлетворени от избора, който имат. Зададохме въпроса по този начин, тъй като много заинтересовани страни ни подадоха информация за това, че повечето възможности за избор не винаги се отразяват благоприятно върху потребителите. Трябва да се вземат предвид и много други елементи, а именно съпоставимостта на офертите, прозрачността, доверието. Въпросът за възможностите за избор се свеждаше най-вече до това, доколко потребителите са удовлетворени от избора, който им се предлага. В някои държави, където потребителите са по-удовлетворени от избора, който им се предлага. За конкретните пазари в рамките на проучването установихме, че и цените на тези пазари са по-низки. Ще проучим този въпрос в следващите издания на таблото, за да видим доколко действително съществува такава връзка ще разгледаме и още някои пазари, които не са включени в настоящото проучване, за да видим дали там се наблюдава тази тенденция. ich noch mal eine Frage nach, nachholen? Also ich hatte schon den Госпожа Гебхарт, имах предвид така наречената външна смяна. Не може да смесваме вътрешната и външната смяна, тъй като става дума за две различни неща. Винаги, когато се говори за защита на потребителите, се говори за по-низки цени. В рамките на проучването си взехте ли предвид и качеството на продуктите и услугите или отчетохте единствено показателите цена и възможност за избор? Um, I mentioned prices are not part of the, of the market. Цените не са включени в показателя за резултати на пазарите. Те са допълнителен показател, който разглеждаме във връзка с показателите, които вече използваме. По въпроса за качеството, в рамките на съвкупния показател за резултати на пазарите, задаваме въпроса доколко пазарите са откликнали на очакванията на потребителите. Това е един от компонентите, по който установихме, че през 2015 година е имало значително подобрение. Това е един от основните елементи допринесли за цялостно подобрение, наред с доверието на потребителите. Не сме задавали подробни въпроси за качеството. Този въпрос задаваме в последващи проучвания, които провеждаме след съответното издание на контролното табло. Разглеждаме конкретни пазари, за да установим какви са конкретните причини за неудовлетворението на потребителите. Показателят очаквания на потребителите и това доколко пазарите са откликнали на тези очаквания е показателят, който най-много се доближава до показателя качество. Председателката, нека преминем към следващото представяне. Не знам дали няма да добием по-точна представа, ако не разгледаме по-подробно данните по страни. Това би било по-полезно според мен, отколкото да се запознаваме само с общи констатации. Ако разгледаме отделни държави, мисля, че по-точно ще установим какво наистина очакват потребителите. Нека преминем към следващото представяне. Благодаря по последната ви бележка. Напълно съм съгласен с вас. В контролното табло има и фишове по страни. Те съдържат много по-подробна информация за показателите на отделни пазари в отделни държави в сравнение с предходни години, както и в сравнение с средните стойности за Европейския съюз. В тези фишове има и подробни констатации за това дали някои пазари се справят много по-добре в определени държави или пък много по-зле. В случая става дума за подробни проучвания на конкретни пазари в отделни държави. Сега ще ви представя инструмента за оценка на въздействие върху потребителите. Това е инструмент, който разработихме миналата година. Той се използва в рамките на пакета за по-добро регулиране на Европейската комисия. Отправната ни точка е, че качеството на политическите решения може да се повиши, като се прилагат принципите на доброто регулиране, като се прилагат и анализират по-добре отделните политики. Насоките за по-добро регулиране и съответните инструменти се прилагат от комисията, за да се гарантира разработването на политики, основани на факти, както и за да се вземат по-своевременни решения. Колкото по-значимо е въздействието на една инициатива, толкова по-задълбочен трябва да е и анализът на мерките по нея. Насоките за по-добро регулиране предвиждат задължителни изисквания на всеки един етап от цикъла на вземане на политически решения. По отделните инструменти пък има по-подробни насоки за прилагане на принципите на по-добро регулиране. Инструментът за оценка на въздействието върху потребителите е част от набора от инструменти за по-добро регулиране. Тези инструменти не са със задължителен характер, освен ако това не е поискано изрично. В областта на политиките по отношение на потребителите наблюдаваме повишен интерес към тази оценка на въздействието върху потребителите. Тя навлиза все по-широко в процесите. Спираме се върху три основни елемента. Първо, защо е необходимо да се прави оценка на въздействието върху потребителите. Второ, какви са отделните измерения на въздействието върху потребителите. И трето, методите и данните за извършването на подобни оценки на въздействието. Оценката на въздействието върху потребителите трябва да се извършва на хоризонтално ниво, тъй като засяга много различни области на политика. Продуктите и пазарите в днешно време стават все по-сложни. Освен това, обществото застарява, от което се променят и неговите потребности. Свидетели сме и на последиците от економическата криза на голяма част от територията на Европа. Необходимо е също така да се насърчават и по-устойчиви модели на потребление. Разполагаме освен това с все повече информация. Поставят се и все повече изисквания спрямо потребителите, когато те правят своя избор, най-вече като се има предвид либерализирането на някои пазари. Какъв е инструментът за оценка на въздействието върху потребителите? Той се основава на няколко основни въпроса. Първо, съответният вариант би ли оказал въздействие върху способността на потребителя да се възползва от вътрешния пазар? Тук става дума за премахването на бариери пред трансграничната дейност, като, например, блокирането на достъп до съдържание на географски принцип. Вторият въпрос. Би ли съответният вариант оказал въздействие върху цените, качеството, на личността или възможностите за избор? за потребителски стоки и услуги. Тук става дума за политики, намаляващи разходите за бизнеса и насърчаващи конкуренцията, например. Те биха довели до спад в цените, по-голям избор за потребителите, по-високо качество, биха пресекли и нелоялна конкуренция. Третият въпрос. Би ли съответният вариант оказал въздействие върху информацията за потребителите, знанието, доверието или защитата на потребителите. Асиметричните политики, свързани с свръхразходи за достъп до информация за потребителите, могат да доведат до неефективно функциониране на пазара, до нерационални решения от страна на потребителите биха подкопали доверието на потребителите и защитата на потребителите. Някои пазари са особено податливи на такива асиметрични политики, като например пазарите на недвижимо имущество, застраховки за МПС, преработени храни и напитки и други доверието в ефективно и ефикасно прилагане на правата на потребителите и на личността на добри механизми за обезщетение допринасят за доброто функциониране на пазарите. Това е особено важно в контекста на цифровата революция, в рамките на която се улеснява пазаруването през граница. Създават се обаче и възможности за нелоялни търговски практики вариантът би ли оказал въздействие върху безопасността и устойчивостта на потребителските стоки и услуги? Преките канали за комуникация с потребителите, като етикети, емблеми, и други изображения, използвани в рекламата, могат да окажат въздействие върху избора на потребителите, могат да доведат до по-здравословен и по-устойчив избор от тяхна страна. Разбира се, ако предоставената информация е достоверна. Би ли оказал въздействие съответният вариант върху уязвимите потребители? Това е един особено важен въпрос. Много е важно да знаем как може да, бъде защитено, да бъдат защитени здравето и економическите интереси на най-уязвимите потребители? Какви възможности имате те за информиран избор? Кога е уязвим един потребител? Когато той принадлежи към определена социална, економическа или демографска прослойка. Това са по потребители с по-малка самостоятелност, Понятието уязвим потребител е динамично. Всеки един потребител в дадена ситуация може да бъде уязвим. Например, тъй като са настъпили промени в живота му или тъй като стоките, услугите, практиките на пускане на пазара се осложняват. И с това се осложнява и изборът за потребителите. Кои са основните концепции, които използваме? Първо, благосъстоянието на потребителите, т.е. ползите, които те извличат от отделни стоки и услуги. Вътрешният пазар, глобализацията и дигитализирането на пазарите дават възможност на потребителите да се възползват от много повече възможности за избор, от което се увеличава благосъстоянието им. Може тук да оставим на страна по-низките цени. Самият факт, че потребителите имат по-голям избор, подобрява тяхното благосъстояние. Вредите, нанесени на потребителите също са възможен вариант. Например, когато пазарите не се възползват достатъчно от потенциала си. Вредите могат да бъдат структурни или индивидуални. Структурните вреди са свързани с цялостно неефикасно функциониране на пазара, което води до недобри резултати. А индивидуалните вреди са свързани с конкретните проблеми на отделни потребители. И не на последно място, условията за потребителите. Те се измерват в контролното ни табло за условията за потребителите. Има три основни измерения, които упоменах в първото си представене. Знание и доверие, спазване и изпълнение и не на последно място уреждане на спорове и жалби. Тези три измерения следват логиката на трите основни етапа на една транзакция. Предоставяме също така и възможност за свързване с Helpdesk, най-вече когато трябва да се установи дали има резултати от научни изследвания или статистически данни, когато трябва да се улесни достъпа до организации, представляващи потребителите, или когато има нужда от помощ при прилагането на отделни инструменти или при събирането на данни. По въпроса за методите и източниците на данни, Контролното табло за условията за потребителите е много важен източник на данни за целия Европейски съюз. Хармонизираните данни за жалби на потребители от 2010 година насам по препоръка на комисията има хармонизирана система за събиране на такива данни – Базата данни на системата за бързо предупреждение също е възможност за информация за безопасността на продуктите. Друг източник на данни са задълбочените проучвания на пазара в отрасли с по-низки показатели. Това е последният слайд. Накратко ще ви представя актуална информация по внедряването на този инструмент. Поддържаме връзка с колеги от други генерални дирекции в комисията. Какво сме постигнали до сега по прилагането на този инструмент? Резултатите са отразени в наръчника за, устойчив... за оценката на въздействието върху устойчивостта на търговията. Извършват се економически проучвания за оценка на въздействието върху търговията по досиета от областта на търговията. Прави се и оценка на въздействието върху търговското правораздаване. В тези области се, се е използвал инструментът до момента. Предоставяме помощ на други служби на комисията. Насърчаваме използването на този инструмент за широк набор от области на политика на комисията. Някой има ли въпроси? Андрея Зафеви. Ähm, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за изключително интересното ви изложение. Имам въпрос по работата, която вършите по същество, по анализа ви в областта на благосъстоянието на потребителите. Госпожа Гепхарт преди малко каза, че не е от значение финансовата страна на въпроса. Какво точно определение давате на благосъстояние на потребителите? Ще вземете ли отношение по въпроса? Да, разбира се. Понятието благосъстояние на потребителите се използва в е, разработения инструмент. Това са ползите, които извлича потребителя е, и е, това е допълнителното количество, което получава потребителя съгласно иконометричните теории – това е разликата между готовността да плати определена цена и реално това, което той получава срещу нея. Uh, Трябва да кажа, че нашите задълбочени пазарни проучвания се стремят да се насочат именно към тези сектори, в които има увеличаване на благосъстоянието поради различните намеси на пазара или различни други пазарни форми. Това се основава и на определението на ОИСР за потребители и благосъстояние на потребителите, така както се използват в момента. Um, so, I, I, it... Сега, ако ви разбрах, този инструмент за оценка на въздействието върху потребителите е нов. Това е чудесно, защото до сега нямахме такъв. В момента работим по законодателен акт за покупко-продажбите на материални активи онлайн. Направили ли сте оценка на въздействието по страни а, или с обобщени данни във връзка с това досие, по което работим. And, um, I also, who are you asking the questions for? Are you asking И кого анкетирате? Самите потребители или това е академично теоретично изследване? по регулаторната годност. Е, например, Само 200 от общо 500 милиона потребители в Европейския съюз участваха в консултациите с заинтересованите страни. Само 16 потребителски организации от 28-те държави членки коментираха, от 12 изобщо никакви коментари не получихме. Използвате ли такива а, анкети и по новото досие, по което работим? Евелин, отговорът на въпроса на господин Шваб и отговорът на моя въпрос си противоречат. Един друг въпрос за благосъстоянието на потребителите. Какво означава всъщност това? Какво определение сте дали на това понятие? Има ли въобще възможност за общо европейско определение? Законодателните разпоредби за защита на потребителите в отделните държави членки еволюираха по доста различен начин. Не означава ли това, че вероятно има разлики в интересите на потребителите по държави. Вероятно има и различни възможности за отстояването на тези интереси. В Великобритания, например, Потребителят може да върне стоката, може да я върне за поправка, може да си получи обратно парите, ако не е удовлетворен от качеството. А в Германия решението се взема от търговеца. Не означава ли това, че в различните държави членки има различно възприятие за интересите на потребителите? Като се има предвид това, как е възможно да се даде общо определение на понятието благосъстояние за потреби... на потребителя. Заповядайте по тези въпроси. Благодаря, госпожо председател. Започвам с въпроса ви за а, покупката на материални активи онлайн, краткият ми отговор е утвърдителен. Да, направили сме задълбочено проучване на въздействието върху потребителите. Има един макроекономически модел, който се използва в оценката на въздействието и чрез него се следи въздействието върху економиката като цяло както и върху благосъстоянието на потребителите, потребителските цени. Всички тези данни е, са на разположение. Има разбивка по страни, е, има индивидуализация на данните. Доколкото си спомням, дори има специално приложение към оценката на въздействието, в който е обяснена методиката на анализа. Позволете ми да поясня, че този инструмент, който сме разработили за оценка на въздействието, е насочен главно към другите колеги от комисията, другите генерални дирекции, които не са много наясно от, а, а, с необходимостта да се прави оценка на въздействието върху потребителите и на второ място, ако все пак са убедени, че трябва да се направи, а, не са наясно с методиката как а, да се оцени това въздействие. Затова в момента ние работим с тях, а, за да ги информираме, да разгърнем по-широко този инструмент. Нашата служба Вече извършваме такъв анализ и използваме събраните от потребителите данни. Що се отнася до консултациите по рефит, по регулаторната годност, трябва да кажа, че много различни форми са анкетата, представителното проучване и публичните консултации. Защото в публичните консултации хората участват доброволно, ако желаят, ако имат време. Е, най-често това са заинтересовани страни, не толкова отделни потребители. Изискването е, за участие в е, консултациите е свързано и с познаване на законодателството, на материята, която се обсъжда и не са чак толкова много отделните потребители, които компетентно могат да участват. И по-важно е качеството. Заинтересованите страни дават експертните си становища от различни гледни точки. Докато анкетните проучвания и другите начини за събиране на данни се основават на разнообразен инструментариум. Могат да се направят поведенчески експерименти, консултации, анкети. Всяко от тези форми има своите особености, но моля, не гледайте на Консултацията с обществеността като на форма на анкета. Формите са съвсем различни. Основните въпроси дават данни, които после анализираме. Имаме метаисточници, имаме и други начини на анализиране на данните, може да се каже, че използваме този инструмент като контролен лист – а, пак по въпроса за благосъстоянието на потребителите, можем ли да имаме едно определение, което да е еднакво приложимо в всички държави членки, е, при всички техни културни особености? Да, именно такъв беше замисълът, именно за това беше разработен този инструмент и той обхваща цялото разнообразие, защото повишаването на благосъстоянието а, дава нещо допълнително – на потребителя. Това е разликата между онова, което съм готов да платя като индивидуален потребител за определена цена и услуга и пазарната му цена. И различните хора имат готовност да платят различна цена. Това е субективна оценка – някои, които е, много високо субективно ценят е, една стока или е, услуга, ще трябва да платят същата пазарна цена като потребители, които изобщо не придават такова значение на нея. И в този случай разликата в повишаването на благосъстоянието при двамата ще бъде различно. Имаме вариации и Тук не мерим е, субективните различия, а различията, които проистичат от а, е, разнообразни форми на интервенция на пазара. Чрез цените, така че дори при различни предпочитания, по-низките цени да са по-изгодни за всички потребители. Благодаря. Обявявам заседанието за закрито. Благодаря много. Утре сутринта започваме с съвещание на координаторите. Благодаря.